Скъпи приятели, бих искал да благодаря на всички вас, колеги от Европейския парламент, представители на Европейската комисия, на Европейския съвет, на Полския парламент и отвъд пределите на Европа. Благодаря на всички ви за това, че сте днес тук. Събрали сме се да отдадем почет на 96-тимата загинали трагично миналата събота в Смоленск и сред тях президент на държава членка на Европейския съюз – и 18 членове на парламента, наши колеги от Националното законодателно събрание, избрани демократично от народа. Мислите ни са преди всичко с семействата, с обичаните, близките на загиналите. Посланията на подкрепа, които получих от толкова много хора – колеги от Европейския парламент, от Европейската комисия, от Европейския съвет, посланици, ръководители на европейски институции, служители на европейските институции, журналисти от Европа и от различни краища на света. Ми вдъхват на мен и на моята страна сила – и облегчение. И аз се гордея. Гордея се с начина по който посрещна тази трагедия моя народ. То начина по който моя народ посрещна една небивала трагедия. Те загинаха в служба на страната си Запътили се да почетат паметта на хиляди полски офицери, убити по време на Втората световна война в Катин. Историята по такъв драматичен начин завърши своя ход. Трогнати сме от руската реакция. Изпълнена с достоинство и разбиране. Благодарим ви, руски приятели. Уверени сме, че благодарение на всичко това ще постигнем помирение на нашия континент, както по отношение на историческата истина, така и по отношение на взаимното доверие и уважение. Знам, че Европа страда днес с Полша. Преживява това тежко за поляците време. Скъпи колеги, В Полша има обичай според който трябва да се изчетат имената на тези, които ни напуснаха. Така че да съхраним по-добре спомена за тях. Позволете ми да благодаря още веднъж всички присъстващи тук от името на целия полски народ в тази е, зала е събрана целият Европейски съюз, представителите на държавите членки, посланници от държави извън Европейския съюз. И наистина ние се нуждаем от единство, защото единството ни дава сила. В Европейския съюз умеем да претегляме тази сила, ние вярваме дълбоко в нея. Дните, които преживяхме, още веднъж ни напомнят тази истина. Lech Kaczyński, działacz opozycji demokratycznej. Lech Kaczyński, борец за демокрация, активен участник в Солидарност, заместник председател на синдиката Солидарност, председател на контролните органи, министър на правосъдието в правителството което имах честа да ръководя. Ръководител на Варшава от 2005 година, президент на Полската република. Мария Качинска, първа дама на Полската република. Ришард Качоровски, последен президент на Полската република в изгнание в Лондон. Предал властта на Лех Валенса при избирането му за президент. Анна Валентинович Работила в корабостроителницата, корабостроителните заводи в Гданск, където е уволнена и благодарение на нейната дейност започнаха стачките през 80-та година, довели до създаването на солидарност. Кшиштоф Путра. Кшиштоф Путра заместник председател на Сейма, изпълнявал и длъжността заместник председател на Сената. Гранжина Геншицка. Гражина Гешичка, председател на парламентарната е, група на е, групата Законност и справедливост, министър на регионалното развитие, министър на труда и социалната дейност. Шемислав Гошиевски, заместник-председател на партията Законност и справедливост, заместник-министър, председател, председател на парламентарната група Законност и справедливост. Александра Натали Швят, депутат, заместник председател на партията Законност и справедливост, председател на службата за контрол. Збигнев Васерман, депутат от партията Законност и справедливост, координатор специалните служби, бивш министър на правосъдието. Янина Фетлинска, сенатор от партията Законност и справедливост, заместник-председател на Комисията по здравеопазване. Станислав Заят, сенатор от партията Законност и справедливост, председател на Комисията за отбрана, заместник председател на Сейма участвал в политически процеси преди 89-та година. Бохенек, Bochenek, wicemarszałek Кристина Бохенек, заместник председател на Сената, организаторка на кампании гражданска платформа. Гжегош Долняк председател на Комисията по вътрешни работи по продължение на три мандата, деятел в гражданска платформа преди европейските избори. Maciej Плажински също изпълнил три парламентарни мандата и председател на Сейма, заместник-председател на Сената, един от основателите на законност и справедливост. Аркадиуш Рибицки – два а, парламентарни мандата за гражданска платформа, един от деятелите на стачките в Гданс в основата на създаването на синдиката Солидарност. Себастиан Карпинюк депутат на гражданска платформа, заместник-председател на Комисията по конституционални въпроси, за бивш заместник-председател на град Колобжек. Jerzy Szmajdziński, wicemarszałek Sejmu, Ежи Шмадински, заместник-председател на Сейма, бивш министър на отбраната, заместник председател на Алианса Демократична левица, кандидат за президентските избори през 2010 година. Изабела Яруга Новацка, депутат в Сейма, от Алианса е, за демократична левица, е, бивш министър на труда и е, социалното дело, отговаряща за равенството на шансовете. Йоланта Шиманек Дереш, депутат от Алианса на демократичната левица, заместник-председател на Комисията по външни работи, бивш министър председателството на Александър Квашнивски. Leszek Дептула. Лешек Дептула. Депутат, два мандата за Полската народна партия управител на Войводина и е Подкарпатския регион, член на а, ръководството на НП. Вяслав Вода, депутат на Полската народна партия, избран за първи път през 1989 година в парламента, заместник-председател на комисията вътрешни работи, член на съвета, председател на регионалната регионалното ръководство на партията. Бивш председател на Люблин, той трябваше да бъде 51-я депутат от Полша след влизането в сила на Лисабонския договор. Владислав Стасяк, шеф канцелярии президента и Полски, министър справ вевненшни... Владислав Стасяк, ръководител на канцеларията на президента, дисидент по време на студентските си години. Александър Шигло, ръководител на Бюрото за национална безопасност, бивш министър на националната отбрана. Мариуш Ханзлик, министър към председателството, към президентството на републиката? Павел Випих, министър. Павел Випих, министър към президентството на републиката. Станислав Ежи Комаровски, заместник министър на народната отбрана, заместник министър на външните работи, бивш посланник на Полша в Великобритания, бивш посланник на Полша в Холандия. Анджей Кремер, заместник министър на външните работи. Томаш Мерта, заместник министър на културата и на националното наследство, отговарящ за опазването на културното историческо наследство. Мариош Казана, ръководител на протокола към Министерството на външните работи. Sławomir Skrzypek, prezes Narodowego Banku Славомир Шкрипек, управител на Националната банка на Полша, активист на демократичната опозиция, член на студентски антикомунистически а, демонстрации. Отличен приятел. Януш Кохрановски, юрист, омбудсман. Пьотр Нуровски, председател на Полския олимпийски комитет, предприемач, дипломат, продължение на дълги години. А... Анджей Превозник. Анджей Превозник от 17 години министър, секретар на съвета за опазване на паметта. Неуморим организатор на отбелязване паметта на трагедията в Катин и на изложбата, която бе открита вчера в сградата на парламента. Станислав Мик юрист, съдия, заместник-председател на съвета за опазване на паметта на пострадалите. Януш Куртика, председател на Института за национална памет. Януш Крупски, директор на службата на преследваните от режима, жертва на репресии от тайните служби на комунистическия режим. Йоана Агацка Индецка, юрист-адвокат, председател на адвокатурата. Franciszek Gongor, szef sztabu generalnego Wojska Polskiego. Генерал Франтишек Гагор, ръководител на генералния штаб на полската армия. армейски генерал Бронислав Квятковски, оперативен командващ на въоръжените сили на Полша. армейски генерал Анджей Блашик, командващ военно-въздушните сили на Република Полша. Дивизионен генерал Тадеуш Бук, командващ сухопътните войски на Република Полша. дивизионен генерал Владимир Потасински, командващ специалните сили. Вице-адмирал Анджей Карвета, командващ военноморските сили на Полша. бригаден генерал Кажимеш Гиларски, командващ гарнизона на град Варшава. Generalmajor Bischof Tadeusz Purski, Feldbischof der polnischen Streitkräfte. Генерал Дадеуш Бьоски, епископ на военните сили. Архиепископ Мирон Ходаковски, ръководител на православната църква на полската армия. Лейтенант Адам Пилш, военен а, свещеник на протестантската църква. Отец Роман Идречик Ян Ошински от католическата пасторска служба, отец Роман Индрейчик, капелан към президента на Република Полша. Отец Ришард Руманек, професор, ректор на университета Кардинал Вишински във Варшава. Отец Бронислав Гостомски, представител на Организацията на семействата пострадали в Катин. Отец Йозеф Йонет, представител на Съюза на енориите. Отец Ждислав Крол, представител на Съюза на семействата пострадали в Катин. Отец Анджей Квазник, представител на Съюза на семейства на пострадалите в Катин. Едвард Духновски. Едвард Духловски. Председател на асоциацията, която почита памета на жертвите в Сибир. Анджей Сариус Скапски, председател на Федерацията на семействата на загиналите в Катинското клане. Представители на семействата на загиналите в Катин, Тадеуш Литоборски – Анна Мария Боровска. Бартош Боровски. Бронисява Оравец Лофлер. Катажина Пискорска. Катажина Пискорска. Войцех Северин. Войчех Северин. Лешек Солски. Лешек Солски. Gabriela Sich. Gabriela Sich. Цивински. Чеслав Цилински, председател на Световната асоциация на националните военнослужащи в сухопътните сили. Стефан Мелак, председател на комисията Катин. Зенона Мамонтович Лоек. Зенона Мамонтович Лоек, съосновател на Федерацията Катински семейства. Тереса Валевска. Тереза Валевска Пшалковска, председател на фундацията Голготата на изтока. Ева, Бонк... Ева Баковска, внучка на бригадинен генерал Мячеслав Смуравински, който бе убит в Катин. Oberstleutnant Zbigniew Demski, ветеран из Варшава. Збигнев Депски, участник във Варшавското въстание. който а, има, има висше военно отличие. Бригадирен генерал Станислав Наяч Коморнички, канцлер с висше а, военно отличие, вирт tutti militari. Janjana Natushevich Miller, Überlebende eines Lagers in Януна Натушевич Милер, активист. Януш Закшневски, Schauspieler. Януш Закршенски, актьор. die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kanzlei. Служители от е, канцеларията на президента на Полската република Катържина Дорачинска. Александър Федорович. Александър Федорович.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 Артур Франсус, офицер. Warrant officer Павел Кражевски. Павел Кражевски. Warrant officer Я... Старшина Ящек Суровка. Warrant officer Старшина Марек Олерик. junior warrant officer. Старшина Агнешка Погродка Вечлавек. Членове на екипажа. Капитан Аркадиеш Проташук. Капитан на полета.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 Благодаря на всички ви. fais ça, non Hein